участие да отговоря на вашите въпроси. Мога да ви гарантирам, че в комисията ще продължим да се занимаваме интензивно с тази тема и с изследванията в сферата на здравеопазването. Господин комисар, внесени са различни въпроси от отделните политически групи. Гласуването ще се състои утре. И с това приключвам разискването по тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред е едноминутни изказвания по член 150 от правилника за дейността. Първият оратор е господин Скилакакис. Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω με την Αίγυπτο. Πρέπει στο δύσκολο επόμενο διάστημα... Госпожо председател, искам да започна с Египет. В близко бъдеще ние трябва да мобилизираме службата за външна дейност също за защита на гражданското общество в Египет, за запазване, за закрила на правата на малцинствата, но също така и за опазване на някои съоръжения, като например патриаршията в Александрия. Искам обаче сега да се спре на една съвсем различна тема кризата с отпадъците срещу някои държави членки тече е, процедура за нарушение, защото има много нарушения е, при трансграничното транспортиране на отпадъци. Ние не трябва да оставяме отпадъците в задния двор, ако мога така да се изразя. Необходими са ни допълнителни мерки в тази насока, необходима ни е една по-всеобхватна политика за опазване на околната среда и повече правомощия в нея. Комисията трябва да се занимае респективно с този въпрос до 2012 година. Благодаря. Господа Данчила, Бих искал да се спра на ситуацията в Румъния, по какъв начин се потъпват основни човешки права от страна на държавата. Беше задържан един от представителите на опозицията в Румъния сме свидетели на недемократично използване на властта. Има незачитане на гражданите. Правителството не зачита тези права и хората излязоха на, на улицата, за да протестират срещу тези нарушения. Същевременно се харчат милиони, за да се финансират оръжия, които се използват за потъпкане на гражданите. Европейския съюз е заинтересован от това, което става в Тунис и Египет. Трябва да се безпокоим. Господин Казак. Колеги, нерешените проблеми на тютюнопроизводителите в българя доведоха до ескалиране на напрежението в отделни региони на страната и протести в които се включиха над десет хиляди души. в приета декларация те изразиха несъгласието си с водената политика която е причина за тежкото им материално положение свързано със спирането на националните доплащания за производство на тютюн за реколта. две хиляди и десет в европа от двадесет и седем държави членки седемнадесет произвеждат тютюни и всички те са подпомагани от правителствата си. България се оказва единствената страна членка, която забави утвърдената схема за национални доплащания за тютюн, приета с нормативен акт и нотифицирана пред Европейската комисия. Той предвижда отпускане на помощ за българските тютюнопроизводители в размер на шест милиона евро, чието изплащане се бави в момента. А забавянето на тези помощи обрича на глад и емиграция стотици семейства и поставя под опасност гражданския мир в страната. Благодаря ви.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 декларациите на председателя Бузък по отношение на а, геноцида срещу ромите в рамките на Втората световна война. Геноцид извършен от нацистите. Ромите са едно младсинство, което най-дълго е било подлагано на натиск. Обаче въпросът е как е, ние трябва да прилагаме е, политиката, която сме е, приели. В рамките на 18 държави членки се прилага такава политика и аз бих искал да задам следния въпрос. Според мен не е оправдано съответните е, разпоредби в тази насока да не се спазват. Госпожа Рединг също се задължи до декември 2010 година да представи е, съответните изисквания и документи в тази насока. Не е направила това. Въпросът ми е точно този защо. Следващият оратор, господин Чопо. Господин Чопо. Аз е, имам чувството, че не произнасям правилно името. Wielokrotnie wypowiadałem ще... Аз съм се изказвал е, многократно в е, парламентарни разисквания по въпроса за намаляване на емисиите на парникови газове. Искам да привлека сега вниманието ви върху факта, че тези емисии имат сериозни последици върху много индустрии и предизвиква преместване на производства извън Европейския съюз. За съжаление, това не се отчита от Европейската комисия. Разбираме, че още една много голямо предприятие от Германия, както и от Полша, планират да преместят своето производство в бивши Съветски република и дори в Южна Америка. Считам, че Европейската комисия трябва да предприеме действия. Изглежда обаче тя няма визия в това отношение. Следващият оратор за една минута. Това е госпожа Райдо. Благодаря, госпожо председател. Аз се чувствам задължена пред гражданите Европейския парламент е възмутен по отношение на третирането на различните социални организации. Част от тях се борят срещу а, бедността и безработицата. Тази борба обаче среща големи препятствия, въпреки че 2010 година беше година за борба с бедността. Е, на фона на кризата е, трябва да си помислим как е, трябва да спрем бедността. Освен това, трябва да продължим да надигаме гласа си срещу бедността и дискриминацията. Искам да посоча, че бяха направени различни предложения. Европейския парламент трябва да продължи да изобличава тези явления, и да предлага съответните мерки, като следи за изпълнението им. И с това искам да приключа. Уважаеми колеги, казва председателят, много ви моля, придържайте се към регламента от една минута. Погледнете часовника, все още не сме изчерпили дневния ред. Следващият оратор, господин Маринеско. Mulțumesc, doamna președintă. Grupul de evaluare Cheval a благодаря, госпожо председател. Шенгенската група за оценка прие заключения за Румъния, които бяха в смисъл, че страната отговаря на изискванията. Европейския парламент обаче няма достъп до доклада. Депутатите не могат да гласуват без да са запознати с съдържанието на доклада. Румъния поиска документите да бъдат извадени от списъка на секретните документи. Всички документи трябва да бъдат предоставени на Европейския парламент в сферата на въпроси, засягащи шенгенското пространство. Иначе няма да можем да вземем информирано решение и няма да отговорим на изискванията на европейските договори. Това не е европейски подход. Румъния предприема мерки, за да гарантира сигурността на външните си граници и институциите трябва да направят своята част от работата. Госпожа Плумп. Благодаря. Искам да ви информирам за това, че демокрацията в Румъния никога не е била поставена под толкова голямо напрежение през последните 20 години. Вече ви информирахме, че а, е, имаше фалшифицир... фалшифициран вод по закона за а, е, пенсиите в Камерата на представителите. Отново се вижда, че методите на правителството в Румъния застрашават правата и свободите на гражданите. Всички мерки, предприяти от правителството, демонстрират, че демокра... либералната партия в Румъния е във война с обикновените хора. Не можем да допуснем едно демократично правителство да се държи недемократично арестувайки хора по свое осмотрение и извършвайки лични отмъщения. Трябва да се борим за защитаването на свободата и демократията. Госпожа Харкин. Като ирландка искам да помоля Европейския съюз да разгледа сериозно трудната финансова ситуация. Инвестиции от тип казино навлязоха в банките на Ирландия и сега ние поемаме огромно бреме. Способността ни да платим дълга е затруднено и това ще затрудни също а, растежа. Бизнес а, е в затруднено положение. Има намаление в БВП. Въпреки, че ЕЦБ налива милиарди в банките на Ирландия, голяма част от тях изтичат от тези банки. Ако Европа иска да бъде обаче част от решението, трябва да предприеме сериозни мерки. Благодаря, госпожа председател, казва госпожа Далц. Последната седмица в е, Северна Ирландия е, имаше две е, бомби в Северен Белфаст. Само благодарение на е, Божията милост е, няма множество жертви. Много хора трябваше да бъдат евакуирани от домовете си. Целта на тези атаки бяха полицаи. За пореден път се извършват опити да се убиват полицаи в Северна Ирландия. Тези атаки а, дори е, не се а, е, съобщават по телевизията в Великобритания, да не говорим за останалите страни от Европа, мисля, че е, трябва, трябва да се обърне внимание този въпрос. Питър Робъртсън, министър председател се е, е, срещна с председателя Барозо и бе поет ангажимент за съвместно действие számos elégedetlenkedő és méltatlankodó hangot hallottunk Magyarország soros elnöksége Господин Сагар eh, има думата. Имаше някои отрицателни коментари, свързани с унгарското председателство. Никой от тези бележки не се отнасяше обаче до програмата. Е, някои от тези критики бяха свързани с е, закона за медиите. Унгарското е, правителство вече заяви, че е готово да промени закона и не знае защо нямаше подобни критики по отношение на словашкия закон за езиците. Тези, които бяха толкова безпокоени, обезпокоени от медийния закон, защо не бяха толкова обезпокоени от показването на основните права на унгарското а, малцинство? Някои са разстроени а, от а, един килим, а, на който се вижда стара карта на Унгария. Благодаря, госпожо председател. 14 феврари Свети Валентин е, е, ще е денят, в който ще се отбележи е, и деня на епилепсията. 6 милиона е, защото се предполага, че и Свети Валентин е страдал от епилепсия. 6 милиона души в страдат от епилепсия в Европейския съюз и твърде малко от тях контролират това състояние с на медикаменти. Това означава, че огромен брой хора живеят в постоянен страх от епилептичен припадък всеки ден. На 14 феврари трябва да увеличим информираността за епилепсията, трябва да се борим за на диагностициране, точно диагностициране на проблема и повече невролози да специализират епилепсия. Е, и на 14 февруари е, смятам, че трябва да се възползвам от този повод, за да приветстваме и а, важни медицински лица, които се борят срещу тази болест в Ирландия. Господин Чегери. Е, Благодаря, госпожа председател. Аз ще говоря за един конкретен случай. Президента на Румъния каза, че не приема автономия за СИКЕС. Те имат право на териториално самоопределение. Те са, имат право на автономност. Искам да припомня на всички ви, че самоопределението е международно но признато право. Някои мълценства излиза, че имат право на автономия, а други не. Например, баските имат такова право. А сикаите не. Господин Кели има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да кажа тук, че свободата е една от основните ценности на Европейския съюз. Свобода на придвижването, свобода на търговията, свобода на е, труда. Но всъщност свобода на труда няма. Един е, италиански лекар е, трябваше 8 е, месеца да чака за е, разрешително, за да може да работи в Ирландия. Това не е приемливо. Трябва да разгледаме а, е, системата за а, приравняване на квалификациите, а, която е а, важен модел и а, това е свързано и с електронното здравеопазване. Господин Танасайско има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, повтарящите се злоупотреби с власт от управляващите в Румъния доведоха до там, че страната трябва да преживява тежки времена. Непрекъснато се нарушава Конституцията. Теоретично съществува демократичен рент, но президента контролира всичко. Той всеки ден злоупотребява с своите властови правомощия и иска да унищожи цялата опозиция, която е альтернатива на неговото управление. Не трябва да бъдем безразлични по отношение на това, което става в Румъния. Това се отнася тук за нас в Европейския съюз, за всички държави членки. Трябва да наричаме нещата с истинските им имена и не трябва да се заблуждаваме от декларациите на онези, които в момента управляват в Румъния. Фактите са достатъчни за да погледнем реалността в очите, реалността в нашата страна. Следващият оратор е господин Иван. Благодаря, госпожа председател. Искам да припомня на председателя Бозек, че в Румъния еволира демокрацията. Парламентът в Румъния изглежда няма каквито и да било правомощия. Всички закони се приемат от правителството, а пък и правителството няма правомощия, защото президентът назначава министрите и обявява кои важни мерки трябва да се предприемат в страната виновниците се изплащат затвора за 30 дена, след което се освобождават. Без да им се повдигне обвинение. Благодаря, госпожа председател. Защо смятате, че Европейския парламент приема резолюции? Права сте, ако смятате, че ги приема за да се прилагат. На 11 марта 2004 не беше, беше прията резолюция, в която ясно се подчертава, че Латвия трябва да може да трябва да предостави право на всички постоянно живеещи в Латвия, право да гласуват в общинските избори. Кога най-сетне ще се приложи на практика тази резолюция. Изглежда никога няма да стане това. Ние трябва да сложим най-сетне край на дискриминирането на 335 000 латвийци. Благодаря, казва председателят. Господин Енчо е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. В момента преживяваме неща, които ще променят е, историята в Северна Африка. Диктаторските режими не могат да останат на власт там и искам да посоча, че форма на диктатура съществува в държава членка на Европейския съюз, е, която се приема за демократична, именно в Румъния. Винаги е, е в сила презумцията за невиновност. Не може някой да бъде обвиняван без основание, обаче тези принципи в Румъния вече не действат. Те не действат и по отношение на управляващите в момента. Например, господин Басеско. Той пет месеца преди задържането на едно лице посочи, че някой е задържан. Господин Басеско решава кой кога да бъде задържан. Следващият оратор. Извинете, говорете в микрофона, посочва председателката. Следващият оратор е госпожа Крето. Опозиция и политича din Румъния. Благодаря, госпожа председател. Бих искала да ви обърна внимание е, върху преследването на опозицията в Румъния. Все повече се използват произволни мерки от страна на правителството. Е, да не говорим, че затягането на коланите е, и затягането на мерките по бюджета се отразява отрицателно върху стандарта на живот. Един от е, членовете на, опозиция, на опозицията бе арестуван, както е, казва един от е, колегите ми вече говори по-рано и смятам, че правителството по този начин всъщност предизвика социални протести. Протести, които ние искаме да подкрепим. Смятаме, че трябва да се направят крачки за защита на правата на човека в Румъния. Следващият оратор е господин Кортес Ластра. Аз искам да посоча следното. Скоро в Испания беше подписан един а, всеобхватен пакт, договор между синдикатите и работодателите. Предвид големите трудности, които съществуват в Испания, е необходимо по-тясно сътрудничество между тях. Това е уникално в тази економическа криза и показва, че обществото може да действа отговорно и сплотено. Това а, ще бъде залог за една бъдеща силна Испания. Благодаря. Благодаря, колеги. С това приключваме тази точка от дневния ред, е, с което приключваме и заседанието днес. Утре заседанието започва от 9 е, часа.